Thank you very much. Can we start with the... Благодаря. Започваме с доклада Яконсари за бюджета. Заповядайте. Тук е и докладчика от Комисията за бюджета Йенс Гайер. Благодаря. Да, аз наистина съм а, докладчик от името на ИМКО а, за общия бюджет за 2017 година. Получихме 24 изменения, 14 са за бюджета, останалите за пилотните проекти. Проектостановището ще следва същите приоритети, както и преди. Няколко думи за подхода ни. Разбира се, това е предварителна оценка и прогноза за събитията. Европейския съюз преживява няколко кризи от давнашна политическа и финансова, економическа и финансова криза и липса на доверие а, у гражданите. Красноречив примерно, което беше Брексит. И понякога е, имаме чувство, че е по-добре да се върнем на основното. Една от основите е, че вътрешния пазар е, е важен фактор за насърчаване на растеж е, и заетостта. Също така и да се инвестира в задълбочаването на вътрешния пазар. По този начин ще се подобри благосъстоянието на гражданите, с което ще се повиши и доверието им към нас. Заедно с това е важно, независимо от кризите, да хвърлим поглед напред към бъдещето. Общия бюджет на Съюза би трябвало да бъде в подкрепа на общата цел за рециклирането, кръговата економика – както прехода към многостранното многостранният цифров вътрешен пазар. Мандата на ИМКО включва различни програми за финансиране, как, като Косме, например, също така защита на потребителите, стандартизацията и е, митническия съюз, задълбочаване на вътрешния пазар и повишаване на доверието сред е, гражданите е, в области, в които не би трябвало да се правят съкръщения. Веднага това, което каза председателят е, Юнкер след е, Брексит е вярно, именно, че времето за съкръщенията изтече. Това особено въжи за е, вътрешния пазар. Сега няколко думи за предложенията на комисията за бюджет за 2017 година. Приоритетите на ИМКО са отчетени, както казах, това са основните теми за бъдещия растеж и заетост. Постигнато е значително подобрение в Митническия съюз програмата Косме 0202 насърчаване на предприемачеството и достъп до пазарите. Всичко те получиха допълнително финансиране, допълнителни е, бюджетни кредити. Има и увеличение в кредитите за плащания. Това е положително в момент, в който има високо ниво на младежка безработица. Но някои бюджетни редове за разходи за служители са съкратени, както и някои редове за програмата Косме. Бих искала да помоля за поправка за, хориз... за хоризонтална поправка в бюджета, в която ще поискам цифрите, представени в предложението на комисията, да се върнат, ако комисията прецени, че трябва да се съкратят. Позицията на съвета ще се публикува на 22 юли. И получих също така и подкрепа за своето предложение от ЕНП, Алде и Зелените. Няколко думи за Косме. Бих искала да помоля за изменение на бюджета във връзка с програмата Косме, защото малките средни предприятия са много важни за економиката на Европейския съюз. И това трябва да бъде един от приоритетите на Европейския парламент. Комисията предлага един от приоритетите на Косме и това да получи въпреки, че комисията предлага Косме да бъде е, Косме. Малките средни предприятия трудно получават финансиране и за това предлагам е, бюджетен ред 0202 да се запази поне на нивото на 2016 година. За това получих подкрепата на НП, АЛДЕ и Зелените. Едно друго предложение, което си заслужава да се обсъди тук, е свързано с, с тавана за разходи по функция 3 в многогодишната финансова рамка. А, този таван е твърде висок Имаме програма за защита на потребителите в тази функция и приемствеността на тази програма е много важен. Сега по пилотните проекти. Имко има няколко много добри предложения за пилотните програми и а, те са в а, трета функция. Би било логично да, да попитаме как могат да се извършат пилотните проекти по функция 3, ако тавана за разходи е превишен? Всички колеги са съгласни с идеята, че тези пилотни проекти са действително много важни. Така че ще бъде интересно да чуя становищата по време на дискусията, която ще се проведе след малко. Янс Гайер от името на бюджетната комисия. Благодаря, госпожо председател. Струва си, според мен, да информирам колегите е, от вашата комисия за е, ситуацията, в която се намираме и да направя някои забележки по е, въпросите, които засегна госпожа Яконсари. И така, ние се намираме в момента в ситуация, която се характеризира с забавяне около 5 седмици от е, страна на комисията, така че процедурата е, вече е, е в доста напреднала фаза. Това е действително неприятно за съвета и за всички нас е доста проблематично. Това на практика означава, че би трябвало всъщност да сме започнали вече с трилога преди е, началото на лятната вакансия, е, но е, трябваше да се изчака <clears throat> представенето на проекта за бюджет. Е, и словашкото председателство работи сега в момента е, на пълни обороти, за да подготви позицията на съвета. Е, на практика това означава, че ще започнем едва след е, е, лятната вакансия е, консултациите с съвета. Единствено на основата на така, становището на съвета, ще можем вече да представим и е, нашите виждания. Не можем да изхождаме е, толкова е, и единствено от становището на комисията. очевидно, е, както обикновено, основата, която е, е, се предлага от комисията, е по-благоприятна за нас. Съвета обаче откастря обикновено предложението на комисията. И така, след лятната вакансия ще трябва да гласуваме мандата за преговорите. Това, в крайна сметка, не съответства изцяло на правилата за процедурата. Ние искахме да следваме същата процедура, е, която използвахме и през 2015 година, когато, готвейки се за е, изборите за Европейски парламент, е, направихме някои промени. Заедно с колеги вчера направихме така, един проект за препоръки във връзка с процедурата и рамката относно бюджета 2017 година, които се изработват тук в Европейския парламент. Информирахме и съвета. И така, за какво става дума в това ми писмо с препоръките? В него сме записали нашите програмни е, задачи, нашите очаквания. Може да се каже, че комисията е, е, е се придържа към нашите очаквания. Е, да, очакванията са ясни. Е, е, не е нужно да си пророк, е, за да разбереш, че нещата се определят до голяма степен от миграционната криза, от така, тежката ситуация в резултат на последствията от финансовата криза в някои от държавите членки и е, всичко това е съобразено, може да се каже, от комисията. Така че е, бюджетът е, е не е, е, е свързан с е, някакви е, много неприятни съкръщения, но е, ще трябва по спешната процедура, както се казва, да работим. Е, много от държавите членки е, е, се е, потъпваха по рамената на времето, когато е, решихме, че е, сме преодоляли финансовата е, и економическата криза. Е, моята страна също бе много доволна. Сега обаче е, се оказва, че отново се намираме в криза и тя е много по-остра, отколкото тогава. Естествено, бюджета отразява е, кризата. Е, не всички мерки, които до сега са били финансирани, ще могат да бъдат е, финансирани по линия на бюджета. Инструментите за а, е, а, е, гъвкав подход, за флексибилизация в рамките на а, финансовата рамка а, се оказаха подходящи, защото без а, тези е, инструменти едва ли щяхме да се справяме. Така че чудесно е това, че можем е, е да използваме тези инструменти и сега е, те ни позволяват е, да бъдем по-гъвкави. Е, и така, проекто бюджета, е, представен от комисията, е, е, отговаря на нашите очаквания, включително и по отношение на функция 3. Там са и мерките, и действията от ресора на имко, но там са и външната политика, и политиката на отбрана и така нататък. И там маршът е нула можем да променим нещо по функция 3, само ако орежем нещо друго по някои от другите е, функции или раздели на бюджета. И е, пилотните проекти, за които говори е, госпожа Яконсари, както и някои от другите и притеснения и желания, едва ли ще могат да бъдат решени толкова лесно. Що се отнасят? до общия обем, така всички действия, които желаем да реализираме, са в трицифрено изражение и става дума за милиони. Моля ви, не ми се сърдете във всяка комисия чувам се едно и също. Нашите претенции, нашите задачи са много по-важни, отколкото тези на другите. Ние имаме прекрасни идеи, но не можем да ги реализираме. Единственото, което мога да ви кажа е, че от ще се опитаме да извадим някакви допълнителни средства от маржа за бюджетните кредити за задължения. И ще се опитаме така да до някъде да задоволим желанията на колегите, но не мога да ви обещая нищо. Във всеки случай по категория 3, е по функция 3 нямаме никакъв марш. Нямаме възможност да отпускаме допълнителни средства. Ще трябва от някакви други е, места да взимаме парите е, по пилотните проекти. Очевидно не можем да обсъдим нищо. А във връзка с е, мерките и действията по А, Косме, растеж и сетос, имаме 81 милиарда евро. Това е нищо, така да се каже, като знаеме, че са ни необходими 135 милиарда така че няма откъде да вземем парите за пилотните проекти. Огорчен съм, казвам го с неудоволствие, но а, с е, подкрепата на някои е, държави членки на комисията е, ще получим 25 милиарда, допълнително 10 милиарда плащания, 15 задължения за финансиране на а, а, така, един съвместен проект а, във връзка с а, структурата за отбрана. Е, и това на практика намалява с 25 милиарда, маржа от 80 милиарда по линия на задълженията. И освен това, трябва да ви кажа още нещо. Ако държавите членки решат, че общата политика на сигурност и е, отбрана трябва е, да бъде финансирана в по-голяма степен. Тогава ще трябва естествено да мислим и за технологичната основа на европейската оръжейна промишленост. И кажи ли, че всички е, допълнителни средства ще отидат там. Не можем в такъв случай да се надяваме, че е, ще могат да се финансират е, някакви действия, които е, надхвърлят рамките на нашите задължения. Да, трябва да ви кажа, че има редица действия и мерки, които непрекъснато страдат от недостиг на финансови средства по бюджета. Много от задачите, от действията ще трябва да се финансират в по-голяма степен от държавите членки. Но ако става дума за сигурност, за отбрана, за съвместни действия в това отношение, технологични изследвания, очевидно държавите членки ще са по-склонни да подкрепят едно такова предложение. И така, 8 милиарда по FC, е, е, гаранциите за този инструмент са включени в един ред е, и ще имаме 3,83 е, милиарда. Ще трябва да намерим още 4 милиарда, за да покрием до някъде е, потребностите. Така че това са акцентите. Е, Бежанската криза, е, говоря естествено за финансовата рамка на бюджета, стимулиране на растежа и заетостта. Освен това имаме определени цели във връзка с Европейската стратегия 2020 и ще се опитаме така, като имаме преди тези акценти в бюджета, е, да е, вържем някакси пакета. Андрея Шваб има думата. Благодаря, госпожо председател. Представлявам днес е, нашия докладчик е, в Сянка. Надявам се, че няма да засегна нашия докладчик, колегата Яконсари. Е, и е, няма да засегне и, е, и докладчика на парламента по бюджета, но първо ще се обърна към господин Гайер. Естествено, че ние не поставяме под въпрос останалите задачи, но тук в нашата комисия ние естествено имаме задача преди всичко да извършим нашите дейности и да подсигурим съответното финансиране. И така, докладчикът ми в Сянка днес е съпровожда на делегация и не в Европейския парламент на място. При всички положения благодаря на госпожа Яконсари за това, че работи по това досие и в добро сътрудничество с останалите докладчици в Сянка. Как точно ще вържем, така да се каже, бюджета? Как ще адаптираме отделните редове? Това е големият въпрос пред нас. Естествено, прегледали сме абсолютно всичко, но се опитваме да извлечем максималното, така да се каже, от редовете, които са за вътрешния пазар. Е, цифровия вътрешен пазар е особено важен за нас и за това мълбата ни към водещата бюджетна комисия са напълно основателни, е напълно основателна. Ние бихме желали и нашата комисия да изпълни своите задачи и пилотните проекти, за които госпожа Якосари говори, са важни най-вече във връзка с а, а, онлайн платформата за решаване на спорове онлайн са необходими допълнителни средства. Кръговата економика също е много важна тема за нас и се надяваме, че така както това е предвидено в проекто становището на госпожа Яконсари, ще можем да осъществим това решение. Освен това, бихме желали и по пилотните проекти да кажем няколко думи във връзка с защитата на потребителите, образованието, цифровизацията, цифровия пазар и така нататък. Трябва да подкрепим този проект, за да могат фирмите да разберат ползите, свързани с електронната търговия и ако всичко мине добре, е, ще е, можем да продължим нататък. Надявам се, че успях е, да ви представя ясно позицията на Антонио Лопес. Мария, вие ли сте докладчик в Сянка? Някой друг иска ли да се изкаже? Мария Грапини. Благодаря. Исках да изразя своята гледна точка. На първо да поздравя Лиза. Аз разработих няколко поправки. Се радвам, че тук е експерт по бюджета. Разбирам ограниченията но не разбирам защо трябва всеки път да казваме, че искаме МПС за ето страстешно, когато става дума за различни те бюджетни редове, няма решение. Съгласна съм с казаното от Лиза в изложението и съгласна съм и с колегата Шваб, но не можем ние като комисия ИМКО не можем а, да нямаме с. А, а, не може да не разполагаме с пилотни проекти. Във всички дебати, които организирахме, виждаме, че има много категорични искания за подпомагане на малките и средни предприятия, за реално възстановяване на заетостта. Ето защо настоявам да има е, бюджетен ред за финансиране, конкретно за финансиране на МПС на МСП. За едно малко и средно предприятие е много трудно да направи проучване на пазара. И съм съгласна с казаното от господин Гайер. Ако тези 25 милиона, с които искаме, за да може да се възстановят е, изследванията в е, областта на отбраната, тогава държавите членки трябва да е, осигурят по-голям бюджет. И, подкрепата за, и за подкрепата за МСП. Аз се надявам, че с измененията, които ще внеса и с това, което каза докладчицата, ще можем най-сетне да намерим решения за да не се правят съкръщения в бюджета, както каза Лиза, и да можем да финансираме нови проекти. Съгласна съм с това, което каза господин Гайер. Държавите членки, ако желаят, няма проблем. Ако имат конкретни искания, няма добре да представят а, а, бюджета, сегашния бюджет да се използва за растеж и работни места. Лиса? Или господин Га? А, Дита иска думата. Благодаря, госпожо председател. Мога да бъда много кратка. Само съжалявам, че сме принудени да приемем това становище, още преди да видим текста на съвета. Не разбирам защо доклада за бюджета не се отлага, след като комисията и съветът закъсняват. Можем и ние да закъснем това въжи особено светлината на дебата за Брексит и отражението, което това ще има върху бюджета. Затова аз нямам особен проблем с становището. Съгласна съм с коментарите на НП, както ще стане ясно от измененията. Вчера внесах отново пилотните проекти. Надявам се, че ще мога да разчитам на вашата подкрепа през септември. Дан, по, забежете ли искате да се изкажете? Благодаря, Вики. Извинявайте, че закъснях. От наша гледна точка бихме искали да кажем, че предвиденият бюджет трябва да отразява инициативите на вътрешните пазари и целите на вътрешния пазар. Хубаво е, че установището отразява това и имаме някои притеснения за програмата Козме и се питаме дали да не, я, да не направим промяна в посока увеличение но всички промени трябва да бъдат е, неутрални от бюджетна гледна точка, т.е. увеличенията в един ред трябва да се компенсират е, от намаление в друг. Е, подкрепяме и включването на цифровизацията. Понякога инструментите на цифровия пазар са объркващи и ние предлагаме да се види дали тези инструменти не могат да се рационализират, да станат по-добри и по-конкретно тогава, когато става дума а, е, за цифровизация. ЕКАРЕ ще внесе няколко изменения и се надявам, че те ще срещнат подкрепата на ИМКО. Джулия? Някой доклад ще те иска ли да се изкаже? Благодаря. Благодаря а, за а, подкрепата. Ясно е, както каза господин Гайер, че тази задача е много трудна. Смятам обаче, че кризата на доверието в Европейския съюз може да се преодолее само ако обърнем внимание на фундаменталните въпроси, като инвестираме в растеж и заетост, колкото може повече на всички нива. В началото казах, че комисията се е съобразила с идеите на ИМКО, но както каза господин Гайер, има опасност Европейската комисия да съкрати бюджетните кредити. Бих искала да посоча, че парламентът трябва да има готовността да повиши тези бюджетни кредити при необходимост. Разбира се, политиката трябва да се разработва в съответствие с средата, в която живеем и работим. Ето защо От е отминало времето на политики, които разчитат е, на съкръщения. Времето на съкръщенията изтече е, и мисля, че докладчикът Гайер е съгласен с това и предполагам, че можем да намерим съгласие по е, оставащите все още няколко нерешени въпроса. Господин Гайер. Благодаря, госпожо председател. Е, съвсем накратко ще се спра на някои забележки е, на колегите. Пилотните проекти и подготвителните действия. Процедурата е, предвижда следното. Всички предложения се препращат на комисията. Комисията прави оценка на предложенията, които би трябвало да отговарят на две основни условия. Първо, предложението трябва да е в рамките на компетенциите на Европейския съюз и на второ място трябва да е нещо, така да се каже, уникално до този момент. Целта на проекта не би трябвало да се е, припокрива с целите на някакви други програми. Освен това, всички предложения, които до сега са влизали, обикновено се означават с буквичките А, Б, С, Д. Но не можем, ако допълнително се внесат някакви предложения за проекти, да ги включим отново към А или Б. Тоест, нямаме шансове комисията да категоризира с А и Б нашите допълнителни проекти, които предлагаме. По-скоро те ще попаднат в категорията С или Д. Предложенията поне в е, предходните е, е, периоди, са били съкръщавани от държавите членки. Сумите са били съкръщавани. Т.е. това, което комисията предлага във връзка с бюджетните кредити за задълженията, остават непроменени, но бюджетните кредити за плащанията се променят. Съществува риск да се повтори процедурата и тази година. Не можем да изключим тази възможност. Възможно е обаче съветът, така да се каже, да се занимае не само с плащанията, а и с задълженията този път т.е. Е, съветът ще прегледа и политиките, които ние желаем да финансираме в рамките на бюджета. Това естествено е много болезнено. Е, ако това се случи, е, ще бъде неприятно за нас. Ние вече сме се ангажирали, че ще провеждаме определени политики и ако, така да се каже, и бюджетните кредити по задълженията започнат да се намаляват от съвета, тогава е, наистина ще бъдем в много критичен момент. Е, много се надявам, че Козме, е, така да се каже, ще бъде подкрепен, защото тази програма всъщност може да се каже, че се подкрепя от всички, има само приятели. И аз много се надявам, че програмата Козме ще намери политическа подкрепа. А, а, към госпожа Шаранцова се обръщам сега. Да, наистина ние все още имаме време да реагираме на предложенията на съвета и в индивидуално качество и от името на политическите групи както и аз имам тази възможност като докладчик, но тъй като все още не знаем каква ще бъде позицията на съвета, сме в фазата, в която разговаряме за нашите собствени предложения естествено, в момента, в който сме готови, трябва да информираме и то своевременно другите институции за нашите виждания. А какво ще направи точно съвета и защо се бави и така нататък, това е друг въпрос, но ние ще се занимаваме, така да се каже, на равнище Европейски съюз с забавената процедура. При всички положения това ще бъде в началото на дискусията с съвета. Повече не мога да добавя по този въпрос. Благодаря ви. Thank you for that contribution. I think it... Благодаря за това изказване. Много е хубаво това, че вие сте Хубаво е, че изслушахме тези изказвания. Мисля, че можем да преминем към следващата точка в дневния ред. Искам да помоля докладчика Вики Форд по контрола върху придобиването и притежаването на оръжия да кажа няколко думи. Благодаря много. Точно преди да гласуваме, искам да благодаря на колегите, които положиха огромни усилия при съставянето на този списък за гласуване. той предизвика силен интерес от кръгове извън парламента. В списъка за гласуване се опитахме да отговорим на притесненията, изразени от гражданите, за да могат е, те да продължат да упражняват е, спорта си, музейните си дейности, лова, е, възстановките на военни събития и те да могат да продължат. Като заедно с а, това а, отчитаме празнотите в европейските закони за огнестрелни оръжия, по-конкретно акустичните огнестрелни оръжия, като тези използвани по време на атентатите също Чарли Абдо. Надяваме се, че на тези въпроси сме дали отговор посредством разрешителните, които ще се дават в държавите членки. В списъка за гласуване компромисното изменения не включват ограничения за е, магазин с е, голям е, капацитет. Такъв може да бъде придобит при наличието на разрешително точно за такъв магазин. Писах на комисария Бянковска за видогнестрелни оръжия. Надявам се да получа допълнителни подробности преди да е, гласуваме през септември по време на тристранната среща. Това беше само една актуална информация. Благодаря ви за положените усилия. Благодаря на докладчика. Сега и госпожа Чаранзова иска да се откаже. Благодаря и аз искам да благодаря на докладчика за свършната работа. Само ще посоча, че това е техническо досие, което предизвика много е, вълнения сред гражданите. Нямаше оценка на въздействието, не бяха проведени по, обществени консултации преди решението. Оценките на въздействието сега са обичайна практика. Ето защо искам да повторя моето искане от името на АОД за е, провеждане на оценки на въздействието за определени категории огнестрелно оръжие и това да стане преди да започнем преговори. Не е вярно, че тези данни не, са, не съществуват. Мога да ви гарантирам, че поне Чешката република е готова да предостави нужната информация. Искаме да засилим обмена на информация между държавите членки, така че, така че ще помолим държавите членки да ни изпратят нужната информация от проучването можем да се получим, ако част от е, трябва да видим дали част от оръжията, които предлагате се забранят, са били използвани по време на атентатите и живота на колко души е щял да бъде повлиян. Сега ние трябваше да започнем да гласуваме при 4 минути и за това унези, които искат да се изкажат, е, нека да бъдат не повече, нека да отнемат не повече от една минута, тъй като това не е дебат. Да, благодаря, госпожо председател. Във връзка с казаното от госпожа Хазалкова, трябва да кажа, че аз не виждам никакъв е, сблъсък на интереси. Е, ние наистина се е, нуждаем от оценка на въздействието, но това не би трябвало да пречи на нашата работа. От името на ЕНП искам да кажа, че това е пример за е, е една инициатива, едно предложение на комисията, което е, може да доведе до приемането на една добре балансирана директива, стига да има политически компромиси и съгласие между отделните политически групи. Става дума за това да балансираме нашите е, е, интереси и тревоги. Е, от една страна интереса за безопасност и сигурност на обществото и от друга страна интересите ни във връзка с някои опасности, най-вече от тероризъм. Добре, виждам, че показвате карти за гласуване. Докладчика, да дава знак, че е хубаво да почнем. Първото предложение е свързано с така, отхвърляне на предложението на комисията по именно гласуване, ако обичате. Кой е за провеждането на това поименно гласуване? Седем души подкрепят искането за поименно гласуване, т.е. отхвърля се. И така, а, а, първото гласуване, тогава 87 да, а, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега 23-то изменение, кой е, подкрепя, кой е за, кой е, е против, кой се въздържа, има подкрепа. Приема се 304, 305, 306. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 5. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се. Приема се тогава компромис 11 и тук първо техническо разделно гласуване, първа част на компромис 11. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Втора част за? против. Предпочитам да направим проверка. Моля, гласувайте с електронни карти. два гласа в повече от страна на НП. Добре, е, ще намерим тези гласове в повече. И така, край на режим на гласуване. 29 са, 8 против, 1 въздържал се. Приема се. Е, микрофон за оратора в залата, моля. Е, поименно гласуване. Да. Това бе е, гласувано, съвсем ясен бе резултата. Искате е, да повторим с поименно гласуване 7. Добре. И сега нека да приключим първо с компромис 11, втора част, моля. Кой за, против? Въздържали се? Е, приема се. Компромис 6 И отново разделно гласуване. Гласуваме по първата част на компромис 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Не се приема. Отхвърля се. добре, това беше първата част. Да. А аз обърках техническия кото разделно гласуване и не техническото. И сега вече последващата част за, против, въздържали се по втората част за, против, въздържали се. Приемат се и, и двете части. А сега преминаваме към следващия компромис. Кой е за, против, въздържали се? Приема се. 378 е изменението. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 399, ако не бъркам. 399 е следващото изменение по моят списък. Кой е за? Против? Въздържали се? Бих желала да проверим резултата с поименно гласуване, моля. Микрофон за оратора. So, because 378 was adopted, we had to go to 39... 378 бе прието. А компромис 3 е, беше прият. Да. Добре. Е, моля, режим на гласуване. 399. Е, това е номерът на изменението, по което се гласува. 399. Край на гласуването. 24 за, 12 против, 2 въздържали си. Изменение 33 за, против, въздържали се. А, приема се 401 за, против, въздържали се. А, приема се. 21 изменение за. Против. Хубаво би било да направим проверка с електронни карти, моля. Резултатът е близък. Гласуваме по изменение 21. Приема се 19 за, 18 против. Компромис 9 и това е на страница 17. Намерихте ли текста? Така. А не, извинете, на страница 14, компромис 9. Кой е за, против? Въздържали се. Страница 14. Приема се. 4 5-8. Е, кой е за, против, въздържали се, е, отпада. Компромис втори. Е, отново техническо разделно гласуване. Първо, първата част, той път не бъркам, това е техническата част. Действително, кой е за, против, въздържали се. Отхвърля се втора част, моля. А сега вече същинската част. Е, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 481 на страница 24. Намерихте ли текста? 481 е номерът на изменението. Ясни ли са нещата? Да, добре. За, против, въздържали се. Струва ми се, че се отхвърли, но е добре да направим проверка. гласовете на НП са повече, отколкото би трябвало да бъдат, моля. Имайте предвид това. Сега нещата вече са ясни. И 22 за, 13 против. Е, е, приема се. 482 за, против, въздържали се, отпада. 483 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 28 за, против, въздържали се. Приема се компромис 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 501 на страница 27. Изменение 501. Кой е за? Против. Приема се. Извинете. И сега 507. Е Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се, но Да, няма нужда от е, проверка. И сега е, компромис едно, кой е за техническата е, промяна при разделното гласуване за, против, въздържали се по първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, Приема се. Има една трета част за, против, въздържали се. Приема се. Сега вече четвърта и последна част за, против, въздържали се. Приема се. Петстотин изменение на страница 33. намерихте ли? Нещата са доста объркани и сложни, да. На страница 33, 569 изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се? 570, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Изменение 47 и а, 568 за, против, въздържали се. А, и сега а, преминаваме към 568 изменение. Да, а, за, против, въздържали се. Отхвърля се. Струва ми се, че се отхвърли, но а, нека да проверим, за да сме сигурни. Е, гласуваме по 568 изменения. А, край на гласуването. Да, да, отхвърля се. Да, съвсем ясен резултат. 535 на страница 35. Е, кой е за, е, кой е против, въздържали се. Струва ми се, че се прие 574. Кой е за, против, въздържали се. Приема се. 546 с основнесеното изменение. Да, има основнесено изменение от колегата Ланген за компетентните органи на държавите членки, които отговарят за разрешенията за огнестрелните оръжия или се продават, или са дадени на лица, които имат вече разрешения. Струва ми се, че аз лично бих могла да подкрепя това предложение. Така, има ли а, някой, който възразява срещу внесеното изменение? Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се А, с основно внесеното изменение 577 за, против, въздържали се, отхвърля се. 579, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. А сега преминаваме към 10 компромис. Компромис 10. Отново разделно гласуване. Първата част на компромис 10. Кой е за, против, въздържали се. Ще ви помоля да гласуваме с електронни карти за проверка. Край на гласуването. Да, 30 гласа за, 9 против. Приема се. Втора част на компромис 10. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. А сега на страница 40, компромис 4. Компромис 4. Отново имаме, е, така да се каже, по технически причини разделно гласуване. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се? А сега компромис 4 е по същество за, против, въздържали се, приема се. 644. На страница 43. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Струва ми се, че се отхвърли. 647. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Е, 651 за, против, въздържали се, е, приема се. Искате проверка? Добре, нека да направим проверка. Край на гласуването. 29 за, 10 против, е, няма въздържали се, приема се. 4. 652 изменение, кой е за, против, въздържали се, отпада. Преминаваме към 672 изменение на страница 45. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 12. Точка А. 49-та страница. Компромис 12. Точка А. Техническо разделение. За. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Сега компромис 12А. Кой е за? Против. 49-та страница. Извинете ме, че не го оказах. 12.А. Компромис 12.А. Отнася се до член 10. Това е продължение на компромис 13. 12А. Опитвам се да ви помогна. Знам, че е трудно. Струва ми се, че за бъдеще трябва да си направим някои изводи. Връщаме се на техническото разделение. Дали да има техническо изменение, т.е. разделение или не? Кой е за техническото разделение? Кой е против техническото разделение? Кой се въздържа за техническото разделение? Отпада. И сега компромис 12а, първа част на текста. Кой е за? Против. Въздържали се. Явно се приема. Втора част на 12а. Компромисен текст. За. Против. Въздържали се. Мисля, че е, бе приета тази част, но нека проверим за всеки случай. Okay, the vote is closed. Край на гласуването. 25 на 14 гласа без въздържали се. Преминаваме към четвъртата, не, към третата част. Извинявам се, третата, казва председателят. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Ей сега четвъртата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към 60 и 61. Следващата страница. Намерихте ли изменение 61? За. Против. Въздържали се. Приема се. 66-то изменение, нали така? 66-то. Съответстващи части. И 703 с идентично съдържание. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 702 изменение, нали така? Кой е за? Против. Приема се. 704 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 703 и 702 изменения идентични за. Против. Въздържали се. Мисля, че този текст бе прият. 67 изменение на следващата страница. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към 722 изменение. 722. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Преминаваме към компромис 8, нали така? Не, пардон, изменение 725. За. Против. Въздържали се? Мисля, че това трябва да се провери. Гласуваме отново 725-то изменение. Край на изменението. 24 на 15 гласа, 0 въздържали се. Компромис 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 12. Буква Б.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 против, въздържали се и това се отхвърля. Преминаваме към компромис 12C за против, въздържали се, приема се. Така преминаваме към изменение 82. Е, на страница 65 и, е, и 2, ако имате страница, изменение 82. И съпътстващите изменения са все част от него. Кой е за? Против? Въздържали се? Не. Ще проверим. Окей. Добре, 27 на 12 гласа при нито един въздържал се. 757 изменение.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 към 840. Осемстотин и Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 841. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 841 преминаваме на 92-ро изменение. Кой е за? Против? В... Отхвърля се. Изменение 93. Кой е за? Против? Проверяваме гласуването по изменение 93. 93. Okay, we're going to close the vote. Край на гласуването. Резултатът е 22 на 16 гласа, няма въздържали се. Изменение 100. За. А, в такъв случай всички тук отпадат. До изменение 111. Не, извинявам се, 101. Става дума за ново изменение 101 по точка от преамбюла 2. За. Против. Приема се. Сега е изменение 102 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 104 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 105 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 103 за. Против. Въздържали се. Приема се според мен. Нека проверим гласуването по изменение 103. За всеки случай. 103. 103-то изменение. Мисля, че се приема, да. Приема се. 188. Страница 75. Изменение 188. Виждате ли го на страница 75? Yeah, yeah, yeah. Okay, Кой е за? Кой е против? Въздържали се, значи отпада. Минаваме на 288. Осемдесет и втора страница. Изменение 288. За. Против въздържали се, от... отхвърля се. Преминаваме към изменение 301. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 302 за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към окончателното гласуване с приятите изменения. Заповядайте. Някой иска да каже нещо. Затова не гласуваме още, казва председателят. Като се има предвид гласуването по поредиците и изменения току-що, групата ЕНФ би желала да внесе малцинствено становище по този доклад. Чита. След гласуването? След гласуването ли да стане? Okay. This is a roll call vote. Поименно гласуване, окончателно, върху текста на целия доклад с измененията му. Начало на гласуването. Край на гласуването. 27 на 11 гласа при един въздържал се. Сега гласуваме законодателната резолюция, също поименно. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. 27 на 10 гласа при един въздържал се. Докладчикът. Благодаря. Сега ще имаме възможност да погледнем всички изменения гласувани днес, както казах по-рано. Целта ни е да гарантираме, защото интересите на гражданите и техни дейности, като възстановки на военни събития, е, спортен лов е, и други подобни музейна дейност е, да бъдат зачетени, като същевременно обаче сме решили важната задача за е, преодоляване на нормативните празноти е, и използването на опасни оръжия във вреда на обществото, нещо на което бяхме свидетели от атаките в Париж на Сетне ще използваме а, е, лятната пауза за институционна дискусия. Благодаря ви много. Благодаря за вашата работа. Благодаря. Благодаря на докладчика за вашето време и за усилията. И сега давам думата на колегата, която искаше да заяви мълцинствено становище. Благодаря ви. Групата е ЕНФ желая да внесе мълцинствено становище по този доклад. Като се има предвид следното, преразглеждането на директива 91477 е неправомерно, тъй като тя не е съразмерна на преследваните цели, а именно борба с ислямистските терористи в Европа и пресушаване на е, източниците на доставка на огнестрелни оръжия. Предложението за преразглеждане на директива 91477 е безполезно, тъй като не визира нелегалния трафик на оръжия който се развива все повече на територията на шенгенското пространство. Преразглеждането на същата директива е непрецизно и не дава добър отговор на важните въпроси за сигурността и националната безопасност, като ще остави тер... ислямските терористи да просперират. Преразглеждането е несправедливо, тъй като не е, цели е, друго, освен да ограничи публичните свобода... свободи на почтените хора. Предложението за е, преразглеждане на директивата е несъразмерно за секторите економика, култура и спорт, където се използват оръжие, няма никакъв сериозен анализ на въздействието. Групата ЕНФ отказа да се солидаризира с работата в комисията ИМКО и се противопоставя на преразглеждането директива 91477, е, като тя трябва да бъде оставена в сегашния си вид, според нас. Благодаря. В такъв случай преминаваме към следващата точка от дневния ред и е редно да върна председателския жезъл на госпожа председателят, която до сега бе докладчик. Благодаря на всички ви. Преминаваме към следващата част от нашия дневен ред. Серджо, мисля, че той е тук. Прекрасно. Само да дадем малко време на колегите да излязат от залата и ще дам думата на Серджо. Хората, които не желаят да служат да слушат дискусията за зелената книга за финансовите услуги на Дребно, моля да се изтеглят максимално тихо и бързо, за да продължим работата си и да дадем възможност на докладчика да се изкаже. Серджо. Давам ти думата. Ти си се залепил за телефона си. Казвам, че ти си наред да говориш. Айде, Thank you. Hoy, hoy somos demasiados Sergios en la comisión. Bueno. Ами тук има много серджовци и серхиевци. Разбира се, все още някои от колегите излизат от залата. Става дума за становище за финансовите услуги на Дребно. Моята позиция то е, че то е много важно тъй като говорим за права на европейските потребители на нововъзникващите финансови пазари. Председателят, ако не желаете да слушате дискусията, моля да се изтеглите от залата. Докладчикът трябва да представи становището си. Давам ти думата отново, Серхио. Благодаря за твоето търпение. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Продължавам. Както казах, според мен докладът е с възлово значение, тъй като говорим за нови права. Европея и национал които следва да бъдат гарантирани на гражданите на Европейския съюз посредством финансовите регламенти. Говорим за права на нови пазари, които сега възникват следствие на цифровизацията. Финансовите услуги на дребно за крайни потребители са изключително важни. Говорим за застрахователни услуги, пенсионни фондове, спестявания. Тоест, за спестяванията на физическите лица и на малките и средните предприятия. Докладът стъпва върху зелена книга, изготвена от комисията. И тази зелена книга има три основни стълба. Управомощаване, овластяване на потребителите, на тези е, потребители, е, секюритизация и гарантиране, и разбира се цифров пазар. Ние сме направили 14 компромисни изменения на основата на постъпилите от колегите идеи. Тези компромиси са много генерални, с тях са съгласни почти всички политически групи и искам да благодаря на другите групи за прекрасното сътрудничество помежду ни. Сега всъщност мога да кажа, че докладът е резултат на всеобщ консенсус. Той е едновременно амбициозен и радващ се на широка подкрепа и консенсус. Тази комбинация е рядкост при нас. Възприехме някои от предложените изменения. Други изменения претърпяха изменения на свой ред. Най- важен въпрос е този за цифровизацията, защото той, тази цифровизация води до една революция в финансовите услуги, в частност е, финансовите услуги за физическите лица и малките и средните предприятия. Е, има предприятия, които сега могат по интернет да гарантират и да предлагат на гражданите микрокредити, тези нови услуги трябва също да бъдат съпъствани от гаранции за безопасно ползване на новите услуги. Това ще позволи на новите дружества да се развият и да процъфтяват, но пък и на потребителите да се ползват от обичайната за финансовата сфера защита на е, крайните потребители. Също така бихме желали да увеличим мощта на потребителите. 8 години непрекъсната финансова криза е зад гърба ни. Е, според Евростат доверието на потребителите е достигнало извънредно ниски нива. И тук сме изправени пред явление, с което трябва да се борим. Въвеждам идеята за сравнение, механизми за сравнение. Благодарение на цифровизацията, пазарите се хармонизират в по-висока степен, но трябва да съществуват добри възможности и потребителите да могат сами да извършват сравнение между различните продукти и доставчици и да няма дискриминация на потребителите в зависимост от това къде живеят. Например, за мобилната телефония, за пътешествията и други подобни, съществуват сайтове, на които потребителите могат да сравняват предлаганите им продукти. Такива сайтове трябва да съществуват, такава услуга трябва да се предлага и за финансовите услуги, за да не се допуска необоснована дискриминация. И тук сме проявили много твърд подход искаме, призоваваме категорично да се сложи край на геоблокажите и да се отвори широко вратата за преносимостта на услугите. Важно е да се премахнат всички бариери. Не трябва да има препятствия, когато гражданите искат да прехвърлят от една държава членка в друга, например, натрупаните си пенсионни средства или своята застраховка. Също така, трябва да гарантираме, защото при изготвянето на нови директиви в областта на финансовите услуги, интересите на потребителите да се вземат предвид на основата точно на този принцип за недопускане на геоблокаж. Също така, доколкото съществува геоблокаж, проистичащо действащите директиви, те трябва да бъдат преразгледани. Както казвам, нашият подход е амбициозен. Постигнали сме доста широк консенсус и смятам, че би трябвало по този начин да гарантираме високи равнища на растеж, които да бъдат съчетани с висока степен на защита на потребителите. Благодаря много за този обзор. Той ще ни бъде много полезен. Къде са докладчиците в Сянка? Господин... Господин Зилек. Veľmi pekne ďakujem за slovo. Chcem sa poďakovať ostatným šedovom за spolu. Благодаря на докладчиците в сянка за сътрудничеството, въпреки че не съм съгласен с някои части, които ще доведат до допълнителен бюджет или унези части, които изискват допълнителен анализ. Съгласен съм с направения анализ на съществуващия пазар на финансови услуги на Дребно. Много е рано да се предлагат законодателни промени. Както казах в предложението си, мисля, че финансовият сектор трябваше да се приспособи към много промени след кризата и сега трябва да видим как ще реагират пазарите. Мисля, че да се предложат нови стъпки на настоящия етап е безполезно. Ето защо, според мен, не е, неудачно е да даваме мандат на комисията, за да предлагат там текстове. В крайна сметка, пазарите могат по-скоро да понесат отрицателни последици. Предложените от комисията промени не предполагат непременно нови промени. А, може би трябва да се прецени дали сегашното законодателство не създава много затруднения. Е, освен това трябва да се види кои сегменти на пазара са най-удачни за бизнес модела и няма смисъл да се принуждават играчите на пазара да навлизат в унези сегменти, които не съответстват на техните бизнес планове. Благодаря. Благодаря на докладчика за предложените компромиси. Аз мога да ги подкрепя, тъй като отразяват въпросителните на моята група. Надявам се, че другите групи ще подкрепят измененията, внесени от моята група. Надявам, мисля, че трябва да можем да премахнем бариерите пред пазар на финансови услуги на дребно. Искам да помоля комисията да даде писмен отговор защо изключиха финансовите услуги на дребно от предложението за геоблокиране ще бъда благодарна за повече информация защо са били изключени от регламента. Не е ясно защо изключенията са механично пренесени в двете предложения. Благодаря още един път и разчитам дискусията да продължи. господин Ван Нистелрой. Чух, че гласуването по огнестрелните оръжия е минало бързо. Това досие не е много сложно, но е важно. Това становище е много важно за вътрешния пазар – има някои елементи, които заслужават внимание. Ще гласуваме утре. Искам да се спра на, на необходимостта да се приложат унези разпоредби и мерки, които вече сме приели. Мисля, че компромисите и допълнителната подготовка са удачни. Е, мисля, че става дума за интегрирана политика, с която ще помогнем на гражданите, на фирмите за да няма допълнително раздробяване, Европа трябва да изпраща ясни послания и за възможностите на трансгранични дейности. Е, ние многократно сме подчертавали значението на тези мерки за потребителите и е много важна идеята за общоевропейски вебсайт, на който да се предоставя сравнителна информация. Гражданите ще могат възоснова на тази информация да взимат решението, което е най-изгодно за тях. Подобна информация, подобен вебсайт са много важни Информацията ще бъде на различни езици. Мисля, че процесът трябва да се ускори. Сега сме на етап зелена книга, но следващите стъпки трябва да бъдат предприяти. Благодаря на докладчика и на колегите за подготовката. Е, очаквам гласуването утре да премине добре. Благодаря. Някой друг е, иска ли да се изкаже преди да дам думата на Европейската комисия? Евелин Гепхарт, е, ще подчертай само едно. Жалко е, че този доклад, който всъщност засяга много-много граждани в Европейския съюз, които са частни клиенти на банките, очевидно не интересува толкова много депутатите от нашата комисия. Когато става дума за гласуване или обсъждане на предложения, свързани с огнестрелните оръжия, залата е пълна. А тук в момента има двама-трима души. Точно това исках да кажа. I think I share... Благодаря, Евелин. И аз споделям а, твоето мнение. А, тук става дума за защита на потребителите. А, ста възможности за възможността за промяна на банковите сметки и за сигурност, като, киберна, като киберсигурност. Сега ще дам думата на Европейската комисия. Бихте ли се представили? Добър ден. Адриан Штайнер от отдел финансови услуги е, отдел финансови услуги заедно разработихме заедно работихме с е, различни колеги е, с е, колеги от различни генерални дирекции разработихме зелената книга. Нека да кажа няколко думи за геоблокирането. Ще предоставим е, с готовност по-подробен отговор в писмен вид. Целта на зелената книга е да се посочат съществуващите пречки пред е, задълбочаването на вътрешния пазар. Е, така че е, да има изгода за потребителите и фирмите. Не са изключени никакви мерки, Комисията ще разработи план за действие след зелената книга, но все още се водят вътрешни дискусии. Всички сме наясно с последните събития и с решението на комисария Хил да подаде оставка от 15 ти ще работим в тясна връзка с комисаря Домбровски по е, това досие. Е, все още е твърде рано да се каже каквото и да било за бъдещите мерки и това въжи и за геоблокирането. Само искам да отбележа, че комисията се отнася много сериозно към геоблокирането и нашите колеги в Генерална дирекция Конект – е, работят е, по е, този въпрос. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчика. Съвсем накратко. Ще коментирам някои от изказванията. Господин Соли, благодаря на ЕКАРЕ за категоричната подкрепа по огромното мнозинство от компромисите. Мисля, че Тяхното сътрудничество беше много, компро... беше много конструктивно, дори когато не подкрепиха всички компромиси. Всъщност, аз говоря не само за финансовия сектор и за потребителите. Тук не става дума за допълнителна тежест, за допълнителна бюрокрация в сектор, който се опитва да, се, да изплува от кризата. Ние говорим за нови субекти, за нови играчи на пазар на финансови услуги, като кредитни институции, говорим и за кредитори от е, социалната мрежа, които се конкурират с банките и трябва да бъдат регулирани така както са регулирани и банките. Предприятията, които искат да влязат на съществуващия пазар, ще трябва да спазват правилата за защита на потребителите, за да няма, за да не се задълбочава лошата репутация на сектора. Първото, за което настояваме, е да се приложат съществуващо регламента към тези предприятия. Потребителите са изправени пред множество пречки. Е, прехвърлянето на пари от една държава членка в е, друга, например, доказва се, че цената на превод е, от страна А за страна Б е да речем Хикс, но да речем, че, но, но а, преводът в обратната посока между същите две страни е свързано с по-висока цена, по-високи такси. Всъщност ние искаме да има равнопоставеност и да бъдат защитени потребителите. Вярно е, че това е зелена книга и трябва да изчакаме е, окончателния доклад и на Комисията по економически въпроси трябва да видим какъв ще бъде отговорът на Европейската комисия. За сега реакцията е много положителна. Благодаря на е, докладчика от е НП за готовността да работим заедно. Всъщност тук става дума за проблеми, които засягат голям брой граждани – на Европейския съюз. Става дума за продукти, които се използват всеки ден. Става дума за спестявани пенсио, пенсии. Много е важно да имаме по-добри стандарти, за да може да има по-добра защита на вътрешния пазар. Благодаря. Гласуването ще бъде утре сутринта. Успех! Ще бъдем там, за да те подкрепим. Разбирам, че гласуването в комисията ЕКОН ще бъде на 29 септември, а в пленарна зала ноември. А, заповядайте, господин Солик. Благодаря. Искам да отговоря на докладчика, който каза, че превод на пари между две държави е свързано с различна цена в зависимост от посоката. В Европейския съюз трябва да се борим срещу това. Не знам защо Европейският съюз е този, който трябва да се бори срещу това явление. Не разбирам защо подобни явления не бива да бъдат оставени на свободния пазар. Никъде не е казано, че таксите за парични преводи трябва да са едни и също. В Германия нези гърци, които правят които работят там и превеждат пари в Гърция, очевидно цената на превода от Германия за Гърция ще е по-ниска, отколкото обратно отколкото обратната посока, тъй като в един случай става дума за много по-големи обеми, ако Европейския съюз наложи ограничение, тези разлики едва ли ще изчезнат. Има много хора, в това число в този парламент, които смятат, че всичко трябва да се регламентира и регулира, а, за да не се. А, да няма повече движение. Трябваше да го кажа и независимо от различията между нас се радвам, а, че а, работим конструктивно. Мнозина от нас биха искали да реагират на това, което беше казано. Само една минута. Онова, от което имат нужда гражданите, е първо информация. Много често те не знаят каква комисионна ще трябва да платят за паричен превод – в крайна сметка може да се окаже, че преводът струва по-скъпо в едната посока, отколкото в другата. Според мен това е дискриминационно. Особено когато става дума за едно предприятие. И това, кое, на което аз държа, е да не се допускат предприятията да провежда дискриминационна политика просто защото дадена дейност се извършва в определена държава. Ние държим потребителите да разполагат с точна информация за финансовите услуги на дребно. В противен случай те могат да бъдат не, жертва не само на дискриминация, но и на измама. това е проблем, който засяга хората в тяхното ежедневие. Хората трябва да бъдат напълно информирани. Второ, е, трябва да има равнопоставеност, независимо от това къде живеят. Е, защото се получава така, че един е, оператор иска различни, налага различни такси в зависимост от страната. Искам да кажа, че Европа не би трябвало да, подрав... да извършва подравняване, не бива да бъде плоска. Ако иска да смени доставчика си на електроенергия, може да го направи или за страховката за колата си. В крайна... Е, тук е, това става... Информацията, която ни е необходима, намираме по интернет. Всъщност това е бъдещето и ако се колебаем, младите хора ще го направят. Вече го правят е, мисля, че е необходимо да формулираме конкретни предложения, за да направляваме процеса. Ние искаме конкуренция. Искаме истинска конкуренция и ако някой иска да плати повече на дадена фирма, нека да плати. Това не е. е обратното е проблем. Вътрешния пазар е, носи толкова предимства за гражданите, може би комуникацията трябва да е по-добра. Може би един нов вебсайт би бил полезен. So wants... За един евентуален бъдещ референдум. Така, някой друг иска ли думата? Не, благодаря ви за това, че останахте. След 10-15 е, минути ще започна заседанието на координаторите. Сега закривам.